Good morning. Добро утро. Госпожа Мацони има проблем с пристигането си. Тя в най-скоро време ще се към нас. No, everybody hears anyone. Не, всички ме чуват. Няма проблем. Така че Нека да започнем с първа точка. Приемане на проекта на дневен ред. Господин Яр не присъства тук. Той е в състава на официалната делегация от Комисията по селско стопанство. Той моли да ни извини да, да го извиним, извинете. Гласуването ще започне, когато госпожа Мацони пристигне, което очакваме да стане в най-скоро време. Първата част на заседанието ще бъде посветена на гласуването по различни доклади след доклада, обсъждането на доклада Мацони по дейността на омбудсмана. Що се отнася до присъствието на вносителите на петиции на днешното заседание, бих искала да ви съобщя, че по точка 11 ще има Ще присъстват е, господата Кресенто и Барбарино по точка 12. Господин Песко ще присъства. Интересно е, че по тази точка госпожа Христофори, представител на Кипърското председателство, ще направи изявление. По точка 15 господин Маринел и господин Бертуци. Надявам се, че са господан, а не госпожи, че нищо не съм объркала. И така, 16. Госпожа Роговска и господин Барски. И 19. Господин Хуан Лопес де Хоралде. Това са присъстващите вносители на петиции по точка 19 носителят ще присъства и за това ще разгледаме точка 19 веднага след точка 16. Не знам как да ви събудя. Може би да изпеете нещо? Не, не, няма да пее песнички. Имаше предложение да изпее нещо? Не, няма. Така или иначе. Не мисля, че можем да започнем с гласуването. Въпреки, че пък аз имам да хващам самолет и трябва да напусна след един час. Дали бих могли да започнем с гласуването? Дали това ще бъде политически коректно? Коментари без микрофон? Да, аз знам. Всички знаем това, разбирам това. Но си задам въпроса дали бихме могли да започнем. All right, you agree that we can start voting without the president? Добре, започваме гласуване без председателката. Добре. Това беше моето първоначално предложение. Uh, well, uh, I vote as well. compromise. Yes, yes, you voted. Okay. So we start with. The... Uh, И така, Започваме с годишния доклад за дейностите на Комисията по петиции за 2011 година. Господин Чичестър, ви може би искате да кажете нещо? Заповядайте. No, Right. You, Благодаря ви, господин Чичестър, за това, че нищо няма да кажете. И така. Компромис едно. Всички ли са гласували? Кой е за? Кой е за? Извинете. Кой е против? Приема се. Има ли въздържали се? Извинете. Има ли въздържали се? Добре. Извинете, наистина се излагам, но това е първи път, когато водя заседание, на което има гласуване. Точка 1А, изменение 51. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Компромис 2. Госпожа Мацони е тук. Добре, ще продължа да страдам. Компромис 2. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Компромис 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Точка 3, изменени 50, извинете, 58. Кой е за? 59, така ли? Да, извинете. 59, кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 60. За? Против? Въздържали се? Приема се.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 98. Намерете 98 във вашите списъци. Изменение 98. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 99. Разделно. Извинете. Да, разделно гласуване имаме тук. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. За. Против. Отново кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 100. За. Против. Нека да преброим. Да, нека да проверим по електронен път, така ще бъде по-добре. Моля, гласувайте по електронен път по 100. Изменение 100. Всичко наред ли е, като че ли нещо не е наред? Кой трябва да <laughs> каже, че започва гласуване? Добре, аз трябва да кажа. Моля, гласувайте. Да, всичко работи. Не, не работи. Има проблем с апаратурата. Добре, започваме отново. По именно гласуване. Всичко наред ли е при всички? Работи ли системата? Не. Имаме технически проблем. Добре, ще преброи. Изменение 100. Кой е за? Twelve. Twelve. Westminster. Who is against? Кой е против? So it is a, it is a... Отхвърля се? Не. Извинете. Приема се. 101. Кой е за? Против. Приема се. Извинете, забравих за въздържали се. 102. Кой е за? 102. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Това е точка 17. Имаме две идентични изменения. Сега преминаваме към 104. Кой е за? Кой е против? Приема се. 105. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 106. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 107. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 108. За. Против. Въздържали се. Приема се. 109. За. Против. Въздържали се. Приема се. 110 е оттеглено. Изменение 1. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Сега преминаваме към изменение 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис Извинете, изменение 12. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 17. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 21. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 9. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 26. Кой е за? За. Против. Въздържали се. Мисля си, че се приема. 27. Кой е за? Против.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 въздържали се. Мисля си, че е прието. 36. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. За? Против? Въздържали се? Отхвърли се. 37. За. Против. Въздържали се. Приема се. 38 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Не знам дали апаратурата за гласуване работи. Не. Тогава ще преброи. 38. Кой е за? Nine. Nine 9 са за. Сега кой е против? It is rejected. Отхвърля се. 39. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 40. За? Против? Въздържали се? Приема се. 41 и 42 са идентични. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. 46. Кой е за? Против. Въздържали се. Мисли си, че се приема. И окончателно гласуване. Кой е за? Против? Мисли си, че се приема. Поздравления. Един се е въздържал. Моля за извинение. Да. Има един въздържал се. Госпожа Мацони, бихте ли искали да, вземете, да вземете председателското място? Okay. Uh, Госпожо председател, мога ли да ви благодаря? Да благодаря на всичките колеги за сътрудничеството, съдействието по този доклад и искам да благодаря конкретно на секретарията за усърдната работа и особено ми харесва а, схемата на цветовете в списъците за гласуване. Много помага. Дори господин Кашман ще му хареса. Има и розовко тук-таме. Така че искам да благодаря на всички, които ми помогнаха. Allora, ringrazio ancora il collega... И така, искам да благодаря на господин Чичестър. Сега продължаваме с второто гласуване. Докладчика, госпожа Валян, не я виждам тук в залата. И така, кой е за изменение първо, против, въздържали се, прието. 14 за, против, въздържали се, преминава, прието. 3 Валян за, против, въздържали се, приема се. 15 Бекър за, против, въздържали се, Приема се. 16 Мейер за, против, въздържали се. Приема се. 17 за Нока. за, против, въздържали се. Трябва да проверим. За. Против. Отхвърля се. 4 валян за, против, въздържали се, приема се. 18 мейър за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 басеско за, против, въздържали се, приема се. 20 валеса за, против, въздържали се, приема се. 21. Бекер за. Против. Въздържали се. Приема се. 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5. Валиан. За. Против. Въздържали се. Приема се. 23. Майер. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24 Басеско за, против, въздържали се, приема се. 25 имаме устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Не. Тогава да гласуваме 25, както е изменено с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 26 Басеско за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 Бекер за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 Вален за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 Басеско за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 Валеан за, против, въздържали се, приема се. Изменение 29 Басеско за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 Бекер за, против, въздържали се, приема се. Изменение 31 Сданока, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 39 Валеса с устно изменение. Някой против устното изменение? Не. Тогава гласуваме, както е изменено с устното изменение. 39-то, тези, които са за, против, въздържали се, приема се. Изменение 32, Кашман, с устно изменение. Някой да има против устното изменение? Не. Тогава 32 от Кашман за, против, въздържали се, приема се. Изменение 33 Валеса а, отпада. 34 отпада. 35 Басеско за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 Валиан за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 Валян за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 Валиан за, против, въздържали се, приема се. Изменение 36 Кашман за, против, въздържали се, приема се. Изменение 37 се отегля. 40 от Валеса за, против, въздържали се, приема се. 38 изменение Неделчева за, против, въздържали се. Да проверим още веднъж за 38. Моля, вдигнете ръка за. Тези, които са за 38. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 41 Басеско за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 11 Валиан за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 42 Басеско за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 43 Сданока за. Против. Въздържали се. Приема се. 44 Басеско, тези, които са за, против, въздържали се, приема се. Изменение 45 Бекър за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 Валиан за, против, въздържали се, приема се. Изменение 46 отпада. 47 Кашман за против, въздържали се, приема се. Изменение 13 отпада. Изменение 48, Кашман, с устно изменение. Някой, който да се противопоставя на устното? Не, тогава ще го гласуваме с изменението. 48 за, против, въздържали се, приема се. Сега крайния, окончателния вод по това становище, тези, които са за, против, въздържали се, приема се. Много ви благодаря на колегите. Моите комплименти за докладчика, госпожа Валян. Quindi possiamo passare. Да продължим нататък. Със следващото становище, което трябва да гласуваме, отново госпожа Валеан е докладчика, която отсъства от залата, така че откривам гласуването незабавно. Това е, е едно становище относно харта за основните права. Мария Неделчева, първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение, Гънц за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение Баго за, против, въздържали се, приема се. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Параграф 6а, э, против, за, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8, с данока за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15, Алкенс Данока, разделен вод. Нека да гласуваме първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 16. Герингер де Оденберг за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 21. Валеса за, против, въздържали се, приема се. 22 изменение Майер за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 23 яр за, против, въздържали се, приема се. 24 баго за, против, въздържали се, приема се. 25 гънц, сусно изменение. Някой да възразява срещу устното? Не. Значи 25 са изменението. За, против, въздържали се, отхвърля се. 26 Кашман за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 Алкен с Данока за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 31 Марияна Делчева за, против, въздържали се. Нека да проверим. Повтаряме гласуването на 31 Неделчева за. Против. Приема се. 32 Баго. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 33 Яр. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 34 Кашман отпада. 35 Неделчева за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 36 яр за, против, въздържали се, приема се. 37 бекер за, против, въздържали се, приема се. 38 Алкенс Данока за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 Бекер за, против, против, въздържали се, приема се. Изменение 40 41 отпадат. Сега ще гласуваме по това становище окончателен вод за, против, въздържали се, приема се. Abbiamo quindi chiuso eh, il punto relativo alla votazione. С това приключихме с гласуването и отиваме сега на точка 7 и 8 от дневния ред. Е, одобряване на докладите е, по проучвателните мисии. Scusa, ascolto i suggerimenti del segretariato e riprendo След като чух какво ми предлага секретарията, не продължи изречението. Eh, l'onorevole Бостинаро. Господин Бостинаро, заповядайте. Благодаря. Не стига превод до нас. Колеги, искам да изразя становището на координаторът от името на социалистите и демократите. Става дума за ситуацията, която се създаде при доклада за посещението в е, Германия, който по някакъв начин се отнася и за посещението в Румъния. Изключително важно за дейността на нашия комисия е да има съгласие вътре в комисията, така че докладите, които се представят от името на комисията, да представят един общ политически, да имат обща политическа подкрепа. По доклада за Румъния ние имахме вътрешни разделения, но с сътрудничеството на докладчика и колегите постигнахме компромисни решения. И мисля, че най-важното е тук, в нашата комисия, да успяваме да постигнем компромиси. Затова съм малко изненадан, че групата на НП стигна до положение, когато един техен член предлага изменение, което е срещу линията на партията, и е редно да намериме начин подобни случаи да не се случват. Заради това, което се случи в ЕНП, аз ще гласувам против всички изменения, представени от господин Блаж, защото по този начин ние... Това е господин Болар всъщност е името. Ние трябва да имаме вътрешна атмосфера на доверие и сътрудничество, не да се боричкаме по партийни пристрастия или идеологии. За това ще гласувам и против измененията, които се предлагат за доклада за Румъния. За мен най-доброто решение да служим на гражданите на Европа е да представяме доклади, които с разумен компромис да дават мнението на всички участници. Благодаря. Господин Болан. Благодаря. Аз е, лично няма да правя оценка на това как гласуват други партии, а що се отнася до това, което се случва в НП и моите предложения, не бих казала, че има огромно разногласие между нас и докладчика на социалистите. Ние просто решихме в групата да направим гласуване по съвест и смятаме, че докладчика трябва да уважава нашето мнение, така както ние уважаваме мнението на гласуването на социалистите. Аз лично изказах мнение за Дам. Смятам, че е умерен текста и е редно ние да представим просто едни изменени, едни препоръки, които да се отнасят до Югендам. А, също така и да поставим нещата на съответното ниво. И понеже съм взел думата, ми се струва, че е редно да кажа, че е изключително важно да приемеме разпоредби за тези проучвателни мисии, защото е абсурдно към днешна дата да ни се налага да се противопоставяме и да следваме някакви чисто партийни пристрастия. Трябва да има общи разпоредби. И разбира се, ние следва да работиме в дух на компромис. В е, препоръките си бих казал, че не е редно да се взема, взема така недвусмислено страна от, за едната или другата страна. Не бива да има предупреждения. Особено в заключенията на доклада, защото това нарушава нашата работа. Йотова. Госпожа Йотова. Благодаря, госпожо председател. говоря от името на... Говоря като докладчик Искам да подчертая, че мнението, което, беше, което изрази господин Бощинаро като координатор на групата на социалистите, а, не е съгласувано с мен като докладчик. А, начина по който са се договорили координаторите в никакъв случай не може да задължи нито един колега да изрази своето мнение като, а, като докладчик. А, това, че, това, че има изменения Смятам, че е много добре, защото показва, че ние сме една демократична комисия, в която всеки има право заради съвестта си да каже какво мисли по един или друг текст. А, да елиминираш а, а, предложенията за изменения на колеги означава да зачеркнеш тяхната работа в продължение на повече от половин година, с което аз не мога да се съглася. А, да, ние страдахме много от това, че нямаме точен регламент как да работим в една такава мисия. През цялото време на мен като докладчик ми се упражняваше натиск от всевъзможни страни. Така или иначе ние стигнахме до един общ текст между колегите, за които аз искрено им благодаря, защото свършиха огромна работа. А сега оставям гласуването на съвестта на всеки, защото ние сме отговорни не толкова между нас, колкото пред избирателите, европейските граждани, които са ни изпратили тук. Благодаря. Госпожа Коларска-Бобинска. Разбирам, господин Бощинаро, че искате да има доклад без изменения, така ли? Това е някакво откритие от ваша страна да представяме доклади и да няма изменения. Е, нормално, винаги има доклад, след това има изменения, ние гласуваме едни, после други, а не изведнъж да кажем, хайде да има доклад и да не гласуваме. Искам да благодаря на госпожа Йотова, защото консенсуса беше много е, широк. Тя е от различна политическа група, но ние работихме заедно по измененията. Така че, е, господин Болар, да, продава творчески изменения, има изменения и от други колеги от различни групи, така че не разбирам защо вие искате да ги третирате така на куп всичките, като и да бъдем единни. Благодаря още веднъж, госпожо Йотова. Е, да, мулțumesc, doamna е, președinte. Господин Доштинаро, аз не съм наясно какви са подробностите на проучвателната мисия в Берлин, но знам какво се случи в Румъния. А, що се отнася до думите на господин Бощинаро, нека и аз да коментирам. Не мисля, че тук трябва да поставяме под е, лупата поведението на господин Бощинаро или на социалистите. Просто има огромна разлика в отношението на нашия колега, когато се смени властта в Румъния. Господин е, Бощинаро се опитваше да упражни натиск върху колегите, които подаваха определени изменения и да введе определени елементи в текста, които, на които не има е мястото там. И искам да кажа, че да си тук и да кажеш, че не е законно това, че не е редно колега да подава изменения, това не е морално за един евродепутат. Господин Болар има право да подава каквито изменения желае, а колегите могат да гласуват за или против, но нека да поясня, че подобно поведение се дължи на факта, че господин Буштинаро имаше напълно е, противоположно мнение по някои компоненти от доклада за Румъния. Не се опита да постигне компромис, но понеже сега са на власт в Румъния. Мистер Бостинаро. Господин Бостинаро. Господин Вилан. Един момент. Много ви моля, нека да не започваме отново дискусия. Започнахме процедура по гласуване и не мисля, че можем отново да започнем да дискутираме въпрос. Наближаваме края на нашата парламентарна работа. За това полугодие. Ще ви дам думата на края, но много ви моля, първо на господин Вилан, съвсем накратко. Исках да се изкажа, защото става дума за процедурен въпрос. Ние в момента ре... следва да гласуваме. Мисля, че всичко е съвсем ясно изложено. Нека гласуваме по тези проучвателни мисии, а от тук нататъка за подобни мисии трябва да има ясни указания. Нека пак да кажа, чисто процедурно, за посещението в Берлин госпожа докладчикът каза, че няма да има изменения, за това аз оттеглих моите изменения, но сега виждам, че ще се гласуват. Не, не смятам, че трябва да приемам тези изменения. Господин Бощинаро, само една дума, моля. Разбирам, колегата никога не е участвал в комисията по петиции. Той не е наясно с нашите правила за работа. И след като координаторът от НП не е доволен от начина на формулиране и подаване на измененията, защо обвинява социалистите и демократите за проблемите на НП? Моето заключение е, че по-добре да работим почтенно, заедно, за да по- постигнем компромиси. Е, allora, е, ho dato la parola perché... Е, Дадох ви думата, защото според мен е справедливо всеки един да изложи своето мнение. След толкова усърната работа на нашата комисия, не само по доклада за проучвателната мисия в Берлин, но и тази в Румъния, мисля, че трябва да продължим нашата работа без политически боричкания, за да изложим своята позиция пред гражданите на Европа. Това е нашето задължение. Господин Бащинаро, разбира се, това, което вие излагате е някакво желание, но не непременно, но не, не непременно то отразява фактите. Ние не следва да вземаме чисто политически позиции тук, просто трябва да вземем позицията на демокрацията. Аз лично не споделям мнението, че да се формулират допълнителни правила за това как да се провежда проучвателна мисия и какво да се прави при изготвянето на доклада, ще ни помогне да постигнем основната си цел – трябва да е ясно, че представянето на изменения, независимо дали това е достатъчно ефикасно или не, според отделни, мнението на отделните колеги, във всички случаи това е процедура, която това е начин на процедиране за всеки доклад в нашата комисия. Защото това е начина да бъдем открити, да, да бъдем демократични. В края на кращата комисията отговаря за доклада, всеки ще гласува и с гласуването ще постигнем позиция, която ще е позиция на мнозинството, а не е позиция на тези, които всеки един от нас представя. Не мисля, че следва да даваме възможност да ограничаваме възможността за подаване на изменения. Затова нека да приключим с въпроса и да започнем с гласуването по първата мисия, доклада за мисията в Берлин. Вече това, тя бе проведена преди почти една година. Госпожа Йотова бе ръководител на делегацията от парламента. Тя бе натварена с координирането на работата по доклада. Подадени са изменения и за това сега ви предлагам да гласуваме измененията. Първо изменение на господин Булак. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Нека да повторим гласуването, защото ви вдигнахте ръка доста несъгласуване. Кой е за? Ки е контрарио? Кой е против? Nove contrari, otto favorevoli, l'emendamento è respinto. Отхвърля се с един глас. Изменение 2. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Sull'emendamento 4. Изменение 4 these, it took these An oral amendment. to the conclusions by Mr. Wieland. Allora, è stato proposto, non è sull'emendamento 4, scusatemi, è un emendamento autonomo. Извинете, това не е изменение 4, това е отделно изменение. Само за момент, господин Болан. Вие имате възможност да внесете устно изменение. Вие оттегляте изменение, така ли? Антраг, Не, не е устно изменение. Аз внесох писмено изменение. quindi proseguiamo con la votazione. Добре, нека да продължим с гласуването. Изменение 4. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Нека да проверим. Изменение 4. Кой е за? Отново. Кой е за? Кой е против? Девет са за, 8 са против. Приема се. Господин Булан, по, по процедурен въпрос искате да се изкажете, тъй като сме в процедура на гласуване? Да, да, да. Само искам да попитам. Не съм много сигурен за резултата по гласуване на изменение едно. Имам чувството, че не преброихме добре. Няма микрофон оратора. It's not It doesn't, uh, it doesn't work. Не работи. Очевидно си има предвид е, системата за гласуване. Yes, but the, the machine... Да, но апаратурата за гласуване не работи. Може ли да проверите дали работи системата за гласуване? Allora, c'è una richiesta di verifica del voto, rifacciamo la verifica del voto. Така, има молба да се повтори гласуването. За съжаление, обаче ще трябва да го направим с дигане на ръка. По изменение едно. Нашия колега ни помоли да повторим гласуването. Ние губим повече време в обсъждания изменение, но сега отново ще гласуваме, след като гласувахме по 2, 3, 4, вече гласувахме, не можем да изобретяваме правила и не можем да се върнем. Аз съм категорично против. Категорично съм против. Не, не, не изобретяваме правила. Аз мисля. Не мисля, че е чак толкова сложно да повторим гласуването и да направим повторно преброяване. Проблемът беше с мен, защото господин Болан искаше думата. И аз смятах, че той иска да продължим дебата, а в крайна сметка се оказа, че той искаше думата, за да помоли повторно преброяване. But, but I don't think it's... Can we try again? Моля, нека отново да гласуваме. Изменение едно. Правим проверка по изменение едно. Кой е за? Ейт. Осем са за. Девет. Десет. Фрау oh. Vorsitzende, ähm, also ich Госпожо председател, имам проблем с апаратурата за гласуване. Затова трябва да ви наложа решението си да гласува преброим гласовете отново, за да сме сигурни. Господин Билан. Госпожо председател, процедурен въпрос. И изменение едно беше проверено и резултатът беше потвърден. Второ, господин Бощинар е прав. Не можем да се връщаме към гласуване, просто защото хората не са пристигнали на време в залата и т.н. нататък. Точно за това веднага след гласуването по определено изменение трябва да се направи проверка и трябва да се приеме решението. В нито една парламентарна комисия не съм виждал да се правят коментари от съветниците. Господин Билан, повтарям. Булан. Господин Булан поиска думата. Аз не му дадох думата, защото аз сметнах, че той иска да започне отново дебата. А той посочи след това, че той искаше повторно гласуване и проверка на вота. Той не посочи, че искаше допълнително гласуване, затова това беше недоразумение между нас двамата. Това, което аз искам да направя е да гарантираме, че нашето гласуване по изменение 1 е било надлежно. Не искам да губим време. Много бързо можем да проверим гласуването по изменение 1, ако спрем да говорим. Нито един колега не е пристигнал за тези 3 минути в които гласуваме. Така че ситуацията е същата. Ако има грешка от страна на председателя и секретарията при преборяване на гласуването, ние просто правим проверка. Не мисля, че въпросът е чак толкова сложен. За това, моля, нека просто да вдигнем ръце. Но не приемам никакви други предложения от членовете на комисията. Кой е за изменението? No. No, uno, due, ten. One, two, three, four, five, six, seven, six, eight, nine, nine. Nine. Nine. votes in favor. Chi è contrario? Кой е против? 8 контрари. 8 са против. Има ли въздържали се? Един единствен път. Ние обсъждаме свободата на медиите в Румъния. В Румъния вие казахте, че правилата могат да се прилагат само към парламентарната комисия след като гласуването е било извършено, никой не може да успорва резултат от гласуването. Това е в съответствие с правилника и на председателския съвет беше взето решение да се преорганизира гласуването. Вие знаете цял тази история, затова няма да ви разказвам. Ние не можем да се връщаме към повторно преброяване на гласовете след като е извършено гласуване реалността може да се промени. Може да има хора, които да са влезли междувременно в залата или да са излезли. Реалността е абсолютно различна от онази, в която сме гласували разчитам на господин Валенса, който е заместник координатор на НП, да каже това. Не знам дали НП може да реагира на това. Тук основните правила са били ясно нарушения. Нека, моля, да продължим да гласуваме. Имаме гласуване и в други комисии. Коментар без микрофон. Не мисля, че изобретяваме каквото и да било, господин Бощинара. И аз съм унази, която отговаря за председателството на тази комисия и аз поемам отговорността за това, което ние направихме. Защото аз смятам, че при всяко гласуване всеки е депутат може да поиска повторна проверка. Така че имаме право да проверим. Имаме право да проверим гласуването и резултатите от гласуването по времето, в което се извършваше първото и второто гласуване, между тези две гласувания нищо не се промени в тази зала. Аз мога да го гарантирам. Аз мога да го гарантирам. Никой. Общият брой е същият. Единственият проблем е, че не работи системата за гласуване. Тя в момента работи, но ние не можем да извършим отново гласуване. За следващото гласуване вече ще използваме апаратурата за гласуване. Но не смятам, че, че сме нарушили правилата. Смятам, че всеки трябва да се стреми към това да приеме реалната позиция на тази комисия. И ако комисията гласува с 9 срещу 8, трябва просто да приемем това. Няма да се връщам към никакви други гласувания. Освен ако колегите не сигнализират, че искат проверка на гласуването незабавно след гласуването. Вие трябва да молите да се повтори гласуването, а не да искате думата по други въпроси. Мистер Виланд. Госпожо председател. Госпожо. Не смятам, че има смисъл да повтаряме нашите позиции. Вие казахте, че поемат отговорността. Още веднъж искам да кажа, че хората в залата можеха да променят мнението си междувременно. И това не е процедура, която е обичайна практика, но ако вие казвате, че поемате отговорността, то аз ще се оплача официално. Да, разбира се. Да, ще направим така. Нека да продължим отново с гласуването. Been... Ще се оплача за начина по който беше извършено повторно преброяване и ще задам въпроса дали надлежно са се прилагали правилата при гласуването. Защото аз мятам, че това, което стане е неприемливо. Legittimo, колега Босинаро, съм перфектно d'accordo che lei utilizzi gli strumenti di verifica. Вие имате право, господин Буштинар, имате право да използвате всички средства, които имате на разположение и по-високо поставените органи ще решат дали аз съм действала правилно или погрешно. Ако съм сгрешила, ще призная грешката и така. Изменение 6. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Колеги, нека да гласуваме по електронен път, така че да не губим време, защото вече системата за гласуване работи. Така ли? Ако няма възражения, дали бихме могли, гласув... дали бихме могли да гласуваме по електронен път? Изменение 6. Моля, гласувайте. Avete votato tutti? Всички ли гласуваха? Закривам гласуването. Резултата от вота. Мендаменто 6. Изменение 6. Откривам гласуването. 6. Край на гласуването. Е Отхвърля се. 8 за, 10 против. Седмо изменение. Болант. Гласувайте. Електронно. Край на гласуването. Десет за, 8 против. Приема се това изменение. Изменение 8. Булант. Начало на гласуването. Край на гласуването. 10 за, 8 против. Приема се. Изменение Коласка Бобинска отпада. След това девето изменение, начало на гласуването. Госпожо председател, Имаме машин, с машинките проблеми през цялото време, така се оказва. Откривам отново гласуването по изменение 9 с Данока. Край на гласуването. 17 за, 1 против, приема се. 11 изменение е Болант. Начало на гласуването. Край на гласуването. 16 за, 1 въздържал се, приема се. 12 то изменение е Болант. Начало на гласуването. Край на гласуването. 17 за, 1 против. Приема се. Изменение 14. Начало на гласуването. Извинете, 13 имам предвид. Болант. Начало на гласуването. 16 за, 1 против, приема се. 14 сега, Болант. Начало на гласуването. Край на гласуването. 17 за, 1 против. 15 изменение отпада. 16 изменение с Данока. Начало на гласуването. Край на гласуването. 17 за. Приема се това изменение. 17-то изменение е Болант. Начало на гласуването. Край на гласуването. 15 са за. 1 против. 2 въздържали се. Компромисно изменение 1. Начало на гласуването. Край на гласуването. 17 за, 1 против. Изменения 19 и 21 отпадат. Сега Болант 20 изменение, начало на гласуването, край на гласуването. 17 за. Изменение 25 идентично на изменение 20. Следователно, 25 се приема спрямо 20. 22 изменение е Болант, начало на гласуването. Край на гласуването. 10 за, 8 против. Приема се това изменение. Изменение 23 Яр Виланд. Начало на гласуването. Край на гласуването. 10 за, 8 против. Приема се изменението. Изменение 24 отпада. 26-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. 11 за, 6 против. 27 изменение Болант, начало на гласуването. Край на гласуването. 8 за, 10 против. Това изменение се отхвърля. 28 изменение Болант. Начало на гласуването. Край на гласуването. 11 за, 6 против. Приема се. Изменение 29 Болант. Начало на гласуването. Край на гласуването. 15 за, 1 против, 2 въздържали се. Приема се. Изменение 30 Болант. Начало на гласуването. Край на гласуването. 7 за, 9 против, 1 въздържал се, отхвърля се. Изменение 31 Болант. Начало на гласуването. Край. 10 за, 7 против. Приема се. Изменение 32 Болант. Начало. Край на гласуването. 16 за, 1 против. Приема се изменението. 33-то изменение е Болант. Начало на гласуването. Край на гласуването. 8 за, 7 против и 2 въздържали се. Приема се, казва председателя. Следващо изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. 7 за, 8 против, 2 въздържали се. Отхвърля се. 35-то изменение. Болант. Начало на гласуването. Край на гласуването. 17 за, 1 против. Приема се. Окончателно гласуване по доклада. Начало на гласуването. Край на гласуването. Одобрява се. Доклада 11 са за, 6 са против, 1 въздържал се. Нека сега да преминем към гласуването за доклада за мисията в Румъния. Ако няма възражения, ще е, продължим с електронното гласуване, за да се, не се налага да проверяваме няколко пъти трите изменения, как сме гласували. Ако няма възражения, начало на гласуването по измененията, подадени към този доклад. Става въпрос за мисията в Румъния. Първо изменение. Преда Васеско. Начало на гласуването. Начало на гласуването. Край на гласуването. 7 за, 4 против, 2 въздържали се, приема се. Второ изменение. Преда Басеско. Начало на гласуването. Край на гласуването. 1 за, 7 против, 6 въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3. Преда Басеско. Начало на гласуването. Край на гласуването. 1 за, 7 против, 7 въздържали се. Отхвърля се. Сега ще гласуваме по доклада като цяло. Начало на гласуването. Край на гласуването. 10 за, 4 против, 4, извинете, въздържали се. Нямаме против. 10 за, 4 въздържали се. В този смисъл се приема доклада. Много ви благодаря за гласуването, колеги. Приключихме с гласуването. Please, colleagues, let we start. Уважаеми колеги, нека да започваме с следващата точка. All'ordine del giorno, al punto 9, la relazione annuale sulla... Девета точка от дневния ред. Годишния доклад относно дейността на Европейския омбудсман. Аз съм докладчика. Господин Буштинаро, моля ви. Имаме проектотекст за годишния доклад. Той бе внесен на заседанието на края на юни. И слушахме доклада на омбудсмана – Това е доклада за 2011 година. Доклада ни бе предоставен, имам предвид на парламента. Това разбира се е доклад, който ние разглеждаме и оценяваме в нашата парламентарна комисия всяка година – Имаме числата за 2011 година, можем да ги считаме за доста положителни по отношение на потребностите, които се посрещат от омбудсмана. Както знаете, той работи с гражданската мрежа на Европа. Той е една от основните структури, за правата на гражданите в Европа. Имаме числови данни, които показват увеличаване на броя въпроси, които се задават към омбудсмана. които са приключени с положителен резултат. Виждаме, че има няколко въпроса, които омбудсмана е препратил към други институции, когато става въпрос за грешки. Това е много положителен подход към справяне с жалбите. Когато видим нарастващия брой процедури, стартирани от гражданите, става въпрос за жалби, които са подадени от граждани и са били отработени от омбудсмана. Радваме се, че има подобрение в ефективността на работа на цялата структура на службата на омбудсмана. Много важна данна е спада в броя на случаите, които се отнасят до вниманието на омбудсмана, когато той се обръща към парламента когато става въпрос за жалби от лоша администрация от страна на парламента, броя на тези жалби спада. Това виждаме в контекста на този доклад. Много е важно също така да се подчертае, че цялостния по-висок брой на случаите, които се предават към комисията или които се отнасят за комисията, не означават, че Европейската комисия предоставя по-лошо обслужване на, а, на гражданите, а предвид, че Европейската комисия е основният орган, който работи с гражданите. На практика комисията е онази, която прилага на практика всички решения, взети от Европейския съюз. Следователно, очевидно е, че Европейската комисия е органа, към който гражданите се обръщат с жалби или с оплаквания, на които биха искали да получат отговор. Виждате в точка 19 че трябва да гледаме резултатите, изхода от цялостната дейност на службата на омбудсмана 2011 година, благодарение на факта, че омбудсмана използва комуникационна система а, по отношение на комуникацията си с а, гражданите, по отношение на жалбите. Става въпрос за една интерактивна компютърна система, която е много усъвършенствана. Това е довело до много положителни резултати относно обработването на жалбите през миналата година. Това е ясно отразено в доклада на омбудсмана. Това, което току-що споменах, е просто един пример от това, което е било направено. Това, което аз съм се стремила да направя в моя доклад, е да подкрепя да подчертая резултатите, постигнати от службата на омбудсмана през 2011 година. Призовавам парламента, Европейската комисия и други страни в Европейския съюз да подкрепят всички аспекти на мрежата, включително Европейската комисия, за да може в бъдеще да гарантираме, че осъзнаваме важността на инстанциите, които участват, за да помагат на гражданите и да обслужват интересите на демокрацията. Нямам нищо да добавя, бих искала да чуя това, което колегите имат да добавят. Първо, госпожа Алкен. Много ви благодаря, госпожо председател. Нека на първо място оценя високо този доклад. Той е отличен. Много се радвам да видя, че има пряко позоваване на подобряването в администрацията и принципа на обслужване, при които интересите на гражданите са в центъра, а не самата администрация. Мисля, че това е значителен напредък по една наша обща кауза. Въпреки това виждаме необходимост да накараме администрацията да проумее това нещо. Искам да кажа нещо изключително ясно, а именно факта, че идват, е, факт, факта, че идват е, много жалби от една държава, не означава, че ситуацията там е по-лоша, отколкото в държави, от които идват по-малко жалби. Там, откъдето идват много жалби, означава, че гражданите са активни, знаят какво представлява нашата работа и имат доверие в омбудсмана. В същото време обаче, държави, от които не идват толкова жалби, означава, че там гражданите са разочаровани, не вярват в системата, не смятат, че има някаква полза да, изпла... да изпращат жалба. Така че няколко коментара по ситуацията, при която множеството, големия брой оплаквания не отразяват лошо положение в държавата, по-скоро активно гражданско общество. И това би трябвало да се счита като положителен знак. Благодаря, господин председател. Нашата гледна точка е почти същата това, което сте изразили в точките на своя доклад. Като цяло имаме положително становище за дейността на омбудсмана. Това, което вие споменавате в своя доклад по отношение подобряването на ефективността е наистина значим коментар, тъй като усилията предприемани от омбудсмана, за да се справи исканията на гражданите не трябва да се разглежда като някаква заплаха, като усилие да се решат тези проблеми. Имам едно наблюдение, което искам да направя по принцип. Разбира се, има няколко нива на този въпрос. Сред европейските граждани на държавите членки на Европейския съюз няма кой знае каква запознатост по отношение на процеса за подаване на въпроси или на оплаквания, жалби до омбудсмана. Гражданите трябва да разполагат с повече информация за начините, чрез които могат да постъпат към решаване на проблемите си. Нещо друго свързано не толкова с мата служба на омбудсмана. Въпросите, по които той има компетентност да се разпорежда, са свързани с доброто управление, надлежното управление – Въпросът ми е дали неговите компетенции се простират върху въпроса за доброто управление или върху политиките, които са за или против интересите на гражданите. Ако последното бъде е, вярно и омбудсмана трябва да разяснява и подобни казуси, той би следвало да разполага с повече информация по този въпрос. Европейския парламент като изборен орган трябва да подкрепя усилията на омбудсмана още повече, като изрази доверие в неговата или нейната работа, за да може да помогнем на омбудсмана да е по-способен да дава отговори и решения на проблемите. По този начин неговата ефективност ще бъде още по-висока. Отново искам да изразя съгласие с вашия доклад, госпожо председател. Благодаря ви. Е, Благодаря ви за изказването, господин Кантис. Сега давам думата на комисията. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че на срещата на 19 юни представителя на комисията вече изчерпателно зае позиция по доклада на омбудсмана, така че нямам какво да добавя по същество днес, освен, че приветстваме вашия доклад и напълно подкрепяме заключенията в него. Искаме да подчертаем, че през годината това което е направено, това, което е отразено в доклада за 2011, взаимоотношенията са се задълбочили, са се развили между омбудсмана и комисията и ние продължаваме да сме силно ангажирани към това сътрудничество. Съгласни сме с заключенията във вашия доклад. Благодаря. Благодаря на комисията. Срока за изменения е 20 юли. Така че ще очаквам по-нататъчен принос от колегите, които в момента отсъстват, за да може да подобрим текста, който съм предложила. Това означава, че може да продължим с следващата точка от дневния ред, тъй като вече можем да преминем към петициите, които са внесени от граждани. Имаме 313-2007, 670-2009, които се отнасят до националния дълг на Аржентина и неспособността на Аржентина да изплати съответните суми на притежатели на облигации, държавни облигации, имаме представители на европейски граждани, които се намират това затруднено положение, тъй като европейските институции не са били достатъчно запознати с ситуацията, която те са оповестили. Така че също те усещат известно безразличие към това да влязат в някакво споразумение по отношение на а, някакви финансови или а, търговски споразумения с Аржентина. И за това са повдигнали този проблем пред органите своята държава и към комисията. Е, Вносителите на петицията не присъстват тук, но са подали допълнително разяснителни материали. Така че разполагаме с допълнителни а, възможности да получим сведения по петициите. Тези петиции са разглеждани от нашата комисия и в разговор с вносителите на комисията и с представителите на комисията бе решено да оставим тези петиции открити, за да упражним натиск върху комис... Европейската комисия да се произнесе по въпроса. Когато дискутирахме въпроса в нашата комисия за първи път, Европейската комисия изказа мнението, че този проблем е в сферата на националните компетенции и че трябва да се решава двустранно. Е, коинволта in particolare l'economia spagnola. Имаше един много известен случай, свързан с испанската економика, който обаче се е, разпространи и в други страни. Това е така наречения казус Репсо. И тогава комисията и госпожа Аштън се намесиха в защита на компаниите, които бяха жертва на определени разпоредби, за които се реши, че нарушават е, определени принципи на международно ниво. Тоест, е, виждаме, че комисията, Европейската комисия сега е сменила пози реакцията си и искаме да чуем от тях дали това действително е така. Също така е добре да разберем каква е разликата между конкретно представения казус и други подобни случаи, когато става дума за други сфери на економиката. Давам думата на представителя на комисията. По законодателството за инвестиции, облигациите са инвестиции и притежателите на инвестиции в обликации в трети страни също са от компетенциите на общностното право. Съществува двустранно споразумение за защита на инвестиции между Аржентина и Италия и инвеститорите, когато подадоха във вашата комисия първата си петиция, бяха подали и арбитражна жалба по силата на националното си законодателство. Директно жалба срещу Аржентина. В момента тече процес на арбитраж по силата на конвенцията от е, Вашингтон за разрешаване на спорове по инвестиционни въпроси. В такъв смисъл е важно да се отбележи, че споменатата конвенция – която регулира арбитражните процедури, предвижда, когато има арбитражна процедура, държавата на подаващия иска не следва да упражнява действия по защита, докато не се реши правният спор. Това това е разликата с случая Репсо, който бе разгледан от комисията в един предишен момент. Тогава нямаше процес на арбитраж. И комисията, Европейската комисия бе в състояние да изрази своята загриженост и се постигна извънсъдебно решаване на спора – Що се отнася до петиция 58, кое с предложението за замяна или слоп на държавния дълг, комисията трябва да държи да подчертае, че това предложение в момента не съществува. То е било направено през 2010 година. Европейската комисия повтаря нещо, което изложи като своя позиция през 2010 година отговор на комисар Бърние, а именно, че предложението за замяна или слоп на държавния дълг е било направено в съответствие с европейското законодателство, включително за гарантиране на информацията и защитата на инвеститорите. Това е което имам да кажа. Ако имате въпроси, ще отговоря с удоволствие. Колегите имат думата, ако искат. Mi dispiace, non avevo previsto un mio intervento presentatorio, salvo in risposta. Аз не бях предвидел да се изказвам и не мога в момента да коментирам председателката. Добре, добре. Ако имате други въпроси, но виждам, че няма. Господин е, Хунтис, но нека да видя как се движим по списъка. They don't want to take the floor? Mr. Lusenberg. Uh, господин Лусенберг, господин Торнеза, искате ли думата? Комисията, комисията се изказва, ние няма да се изказваме като представители на Европейската комисия. Един от нас вече се изказа, няма нужда да ми, ни предлагате да вземем думата. Разбрахме, да, вие говорите с един глас. но тъй като знаем, че тук присъстват експерти от Европейската комисия с различни ченопит, опит, различни компетенции, обикновено им даваме възможност да се изкажат всички. Но щом смятате, че няма какво да добавите, ние ще продължим. Добре. Тогава давам думата на господин Хунтис. Благодаря. Разгледах документите, чух аргументите на Европейската комисия и мисля, че този въпрос може да се реши от нас самите. Нека да коментирам следното. Е, моите коментари ще бъдат чисто е, политически обаче. Доколкото разбирам, вече има процес по, на арбитражна процедура. Аржентина може да се позове на принципа от международното право, че в момент, в който те са в неплатежоспособност, те могат да откажат да плащат задълженията си. Това е общ принцип и нашата комисия в такъв смисъл не може да направи нищо. Интересно е да обсъдим обаче същия казус, който се случва в рамките на Европейският съюз. Защото има подобен казус много притежатели на държавни облигации от Гърция също губят. Така че включително болници, университети, застрахователни компании. Това се случва в рамките на Европейския съюз и тогава би следвало нашата комисия да помисли до каква степен всички решения взети от е, тройката и други институции са в съответствие с европейското законодателство. Според мен не всички съответстват. Тук е, се занимаваме с един казус, който има отношение към Аржентина и международното право, но аз просто искам да ви предупредя, че в бъдеще вероятно ще имаме сходни казуси, но в рамките на законодателство, което се отнася само за Европейския съюз и е редно да обсъдим как да се процедира в такива случаи. Благодаря. Председателката. Благодаря. А, няма да задавам въпроса, само ще направя една препоръка. Имайте предвид това. За момента, доколкото можем да се ориентираме от получената информация, Международният валутен фонд е обявил, че ще има санкции или подобни мерки спрямо Аржентина – като последица от е, неизплащането и неспазването на задълженията на тази страна към МВФ. Това се поражда и от много високото ниво на корупция в, в страната. Виждаме какви са коментарите и на международните средства за масова информация. И тъй като няма прозрачност на финансовите сделки. А, не, няма и достатъчно информация за бюджетните мерки, предприяти в тази страна. Международните финансови институции са решили да реагират. Европейските институции напълно разбираемо е това, излизат само с обективни коментари е, и се позовават е, на арбитражната процедура. И ние бихме могли единствено да кажем, че в този случай европейските институции просто не реагират те не реагират на ситуация, която засяга европейските граждани. Um, uh, um, Благодаря. Благодаря за коментарите ви. Отбелязвам си ги. Ние ще продължим да наблюдаваме ситуацията, за да видим какво ще се случи след като приключи съдебният спор. Искам да изтъкна само, както казахте, от една страна е, Международния валутен фонд не е държавата по происход на инвеститорите, т.е. те нямат задължения по законодателството за арбитража да не се намесват. Те могат да предприемат дипломатически стъпки. А, тяхната реакция е реакция на проблем на системата в Аржентина, финансовата система, така че тяхната реакция е на друго ниво. А проблема с притежателите на облигации е различен. Чисто по обективни критерии този диспут в момента се решава с съдебни средства и комисията счита, че трябва да изчакаме и да видим какъв ще е резултата от съдебната процедура. Председателката. Благодаря. Благодаря и на всички представители, всички останали представители на Европейската комисия тук в залата. Не мисля, че трябва да остават неизяснени неща, когато дискутираме определена тема. За това споменах Международния валутен фонд. Не смятах да твърдя, че те са организация, която действа успоредно на нас. Те са напълно различни, естествено, толкова различни, че функциите им изобщо нямат нищо общо с политическите функции на нашата институция. Просто считам, че в поведението си, с поведението си, европейските институции би следвало да помислят дали може да се предприемат политически действия, което е действие на друго ниво. И нека да подчертая още веднъж, Европейските институции не могат да предприемат каквито и да било дипломатически действия в подобни казуси. Просто нека да поясня това. Ava eh, una necessità eh, di eh, mettere a fuoco le competenze della nostra благодаря и на нашият колега, който ни обърна внимание, че трябва да си помислим за правомощията на нашата комисия в подобни случаи, подобни теми. Много удачно е това, което той коментира. Чухме изявленията на Европейската комисия и считам, че не е редно да оставяме гражданите подали тези петиции без отговор. Затова нека да изчакаме, както предложиха и представителите на Европейската комисия. Нека да чуем, нека да видим какъв ще е резултата от арбитражния спор и тогава да видим как ще реагират европейските институции. Оставаме петициите открити. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Точка 11. Петиция 1331 от 2010 година, внесена от Фаусто Бенсон с италианско гражданство петиция 1621-2010 и 1106-2011. Ние ги обединихме, тъй като те всички са посветени на една и съща тема. Носителите на петицията са тук, на петициите са тук и господин Марта Кърченцо е също така тук. Ще му дам думата за да ни съобщи за настъпилите промени междувременно. Грация, президенте. Е, суно... Благодаря ви, госпожо председател. От 18 години в Италия вече действа директивата 9249. В Италия обаче плащаме рекордни по размер за страхователни премии гражданска отговорност. Стоиността е много по-висока, отколкото в Германия, Франция или Испания. Като средна стойност ние плащаме три пъти повече, отколкото в Германия, например. Тази ситуация е ясна и тревожна. Това различие е необяснимо. То показва, че Италия не изпълнява надлежно разпоредбите на директивата. А в Южна Италия ситуацията е дори още по-тревожна, защото там застрахователните премии са 3 до 4 пъти по-високи, отколкото в цяла останала Италия. Това изцяло противоречи на европейския дух за либерализация на пазара и прозрачност при ценообразуването. Ние смятаме, че трябва да се предоставя ясна информация, включително и статистически данни от застрахователните дружества. Обаче до сега нито едно от такова дружество не е публикувало никакви статистически данни, свързани с нивото на пътно-транспортни происшествия. Общият пазар винаги решава в полза на потребителя. Този принцип обаче е абсолютно забравен в Италия от застрахователните дружества. Националното сдружение на застрахователните дружества непрекъснато се изказват пред медиите, като казват, че в Южна Италия има повече пътно-транспортни происшествия. Обаче никакви статистически данни, никаква друга информация не са били предоставени, за да потвърдят това, потвържде, това твърдение. Извинете. Ние смятаме, че става дума за картелиране. Това, което казва Сдружението на застрахователите, противоречи на европейските принципи. Това, което наблюдаваме е, че няма никакви економически различия, които биха оправдали такива различия в стойността на застраховките. В Неапол същевременно наблюдаваме това, че значително намалява броя на пътнотранспортните происшествия. Например, в Милано този показател е много по-висок, но за сметка на това застрахователните премии в Неапол са многократно по-високи, отколкото тези в Милано. Ние смятаме, че става дума за реален картел и за дискриминация на потребителите на застраховки. Община общинската администрация в Неапол започна нова инициатива срещу застрахователните дружества. Общината заяви, че у нези граждани, които в продължение на 3 години не са имали нито едно пътно транспортно происшествие и са плащали данъците си изправно, могат да бъдат застраховани колективно. Само една фирма обаче се отзова на тази инициатива и това застрахователно дружество е с британска собственост. В Италия застрахователните дружества имат прекомерни правомощия и те влияят върху политиците, които взимат решения в интерес на тези дружества, изцяло загърбвайки интересите на гражданите и доброто на страната. Един такъв пример е това, което се случи след влизането в сила на указа, който се нарича указ за либерализация. Той влезе в сила в края на март тази година. Целта на този указ, както и на друго подобно законодателство е да се намалят компенсациите, например, за къмшичен удар и също така да се въведат възможности за потребителя да получат отстъпки при застраховането, например, ако използват черна котия в своите коли. Също така се въвежда възможност за отстъпки при застраховането и се казва, че застрахователните дружества трябва да уеднаквят своята практика, обаче застрахователните дружества чрез своето сдружение не предприемат никакви мерки, които да са в полза на потребителите. Те не изпълняват и националното законодателство. Що се отнася до преференциалните цени или отстъпките, застрахователните дружества отказват да прилагат подобни отстъпки. Що се отнася до черните котии, то ние не знаем дали има някакви подобни законодателни актове в други страни, но Например, италианските страхователни дружества е, отказват да предлагат отстъпки при наличие на черни кутии в колите, въпреки че това се предписва от националното законодателство. Нарушава се по-конкретно член 6 на директива 9249. Тази разпоредба гласи, че не се изискват никакви предварителни одобрения и il proprio parere, vincolandole però al rispetto del дава се достатъчна свобода в съответствие с тази разпоредба на страхователните дружества да определят размера на страхователните премии, обаче се посочва, че потребителите трябва да имат възможност да плащат едни и същи застрахователни премии, ако те са отговорили на едни и същи условия. Ние искаме да привлечем вашето внимание към економическите и социални последици от това, че не се изпълнява общностното законодателство, най-вече в Южна Италия и това е вреди на интересите на гражданите. Много притежатели на коли са в затруднено положение. Става дума и за хора, които използват път, моторно превозни средства и за бизнеса си, а в момента те са фалирали. Много от тях. А застрахователните дружества не позволяват на тези хора да извършват своя бизнес. В е, Европа страхователните премии са значително по- ниски, отколкото в Южна Италия. От това също така страдат и младите хора, които не са в състояние да плащат големи застраховки, които са още по-големи за тях, тъй като те са начинаещи шофьори. Ние смятаме, че това явление е опасно за цялото общество. Благодаря ви. Бих искал да благодаря представителя на Европейската комисия, който се намира днес тук. Надявам се, че той ще ни помогне в тази тежка ситуация, и че ще помогне да се намери отговор на въпроса, който изпратихме до комисар Барния по темата, за която до сега говорих. По-конкретно бих искал накратко да изтъкна един аспект, а именно молбата, която отправихме до Европейската комисия и това е че ако изявлението на италианския министр по отговор на въпроса, поставен пред правителството на Италия, дали това, което каза италиански министр, отразява мнението на италианското правителство и дали това мнение се подкрепя от италианския парламент. и дали надлежно се тълкува в Италия съответната директива и дали действащото законодателство в Италия в тази сфера отразява разпоредбите на въпросната директива 9249. Ние също така искаме да получим отговор от Сдружението на застрахователите Господин Аба, заповядайте, имате думата. Благодаря ви за това, че сте тук. Благодаря ви. Добро утро на всички, включително и на петиционерите. Ще говоря на италиански в интерес на петиционерите. Ако ми позволите, ще отговоря на вашия въпрос, госпожо председател, но бих искал първо да се спра на въпросите на петиционерите. Изцяло се чувствам на ситуацията на петиционерите и гражданите, които те представляват, но бих искал да разберем каква е основата за тази ситуация и какви са възможните последици. Определено искам да кажа, че разбирам и съчувствам на петиционерите. Основната загриженост на петиционерите е свързана с, разпоред... с разпоредбите на член 6 на директивата. Имаше съдебно решение от 2002 година. Решението на съда е ясно. Възоснова на елементите, използвани от застрахователни дружества, местонахождението може да бъде основа за формиране на стойността на застрахователната премия. Защото е ясно, че може да има различни рискове, свързани с различното местонахождение. Така че от чисто правна гледна точка правилно би било да се каже, че въведените застрахователни премии отчитат фактора на риска, включително и вида кола, защото, разбира се, различни са нивата на пътно-транспортни происшествия в зависимост от типа кола. Разбира се, има и много други аспекти, които трябва да се отчитат при формирането на стоеността на страхователната вноска – Необходимо е да се гарантира ефективност и за това е важно да се прави разграничаване между различни фактори на риска, които определят различия в размера на застрахователните вноски. Това, което говорят, за което говорят петиционерите, надхвърля само този аспект, защото става дума за това каква е основата за различията в тези застрахователни вноски и размери. Когато се зададе определена стойност, необходимо е да се провери какви са нивата на различия в стойността на застрахователните вноски, които да са оправдани. Става ясно, че всяко застрахователно дружество – разглежда всеки клиент по-отделно и съответно броя пътно-транспортни происшествия като поверителна информация, тъй като тя е свързана с лични данни и също така поверителността може да бъде свързана и с търговската тайна. Затова въпросът с местонахождението или местоживеенето на притежателя на полицата може да бъде един начин за намаляване на опасността от разкриване на търговска тайна. Разбира се, това е един въпрос от, с национален характер, но той може да бъде проучен от нас по-дълбоко. Ние можем да намерим статистически данни, които да ни позволят да потърсим по обективни основания за наличието на подобни различия. Тоест, може да има различия между различните населени места, но това не е обективен показател. Затова смятам, че може да бъде направено нещо,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 какво е оправданото ниво на различията в размера на застрахователните вноски. Мисля си, че точно по този въпрос трябва да работим и то много сериозно. Защото никой не би трябвало да се възползва от възможните различия, защото обективните разлики са едно нещо, а злоупотребата с изкуствено създадените разлики съвсем друго нещо che qua in questa aula, ma anche fuori da quest'aula siamo Мисля, че въвеждането на разпоредби, които целят намаляването на измами, е нещо, което е много положително и трябва да се приветства. Затова е много добре, че се въвежда и в Италия законодателство, което цели увеличаването на санкциите за измама също така е много положително, че се изисква намаляване на страхователните вноски при инсталиране на черна котия в моторно превозното средство. Разбира се, трябва да се следи и това дали надлежно се изпълнява европейското законодателство, защото целта е да се намали из... възможността за измами и да има възможност да се контролира дейността на застрахователните дружества. По тези аспекти Европейската комисия има възможност, има право да работи. Нека да не забравяме, че директивата 9249 като цяло има положително въздействие – либерализирането при определянето на размер на страхователните вноски е нещо положително. Обаче, в конкретния случай, ако се докаже, че няма основания, няма обективни основания за различие в застрахователните вноски между различните региони, както казват петиционерите, то този проблем наистина трябва да се проучи. Председателката, благодаря ви, господин директор. Сега Давам думата на госпожа Ривелини. Господин Ривелини, извинете. Съвсем накратко. Бих искал да благодаря представител на Европейската комисия, но малко ми е трудно да разбера за какво говорим. Chiarire questa questione. Аз бих искал да изясни въпроса. Тук наблюдаваме дискриминация спрямо гражданите на Южна Италия. Ще ви дам един пример. Ако аз извърша престъпление и, и нашият приятел Валенс извърши същото престъпление, съдията би трябвало да ме осъди не за това къде живея, а за престъплението, което съм извършил. За това искам да я попитам Европейската комисия – какво мисли за гражданите, които току-що са получили шофьорската си книжка, т.е. те нямат никаква история на пътно-транспортни происшествия. По какъв начин застрахователно дружество ще реши, че те са лоши, ненадежни шофьори? И когато един човек получи току-що новата си шофьорска книжка за пръв път в Милано и в Неапол, защо онзи, който живее в Неапол, плаща 6 до 7 пъти повече, отколкото човекът, който току-що е получил първата си шофьорска книжка в Милано? Те получават шофьорските си книжки за пръв път по едно и също време. И тук в парламента ние говорим за човешките права в Китай и в Африка, но ние не защитаваме човешките права на европейските граждани. Защото имаме двама граждани, които току-що са получили първите си шофьорски книжки и те плащат различни застрахователни вноски. Ако това не е дискриминация, какво е тогава дискриминация? И става дума за европейски граждани, и тъй като аз съм гражданин и европейски, и на Южна Италия, аз ще продължа да водя тази борба. И призовам депутатите от всички страни, от всички политически групи да ни защитят срещу тази позорна ситуация. И необходимо е да преодолеем този проблем колкото се може по-бързо, защото това е дискриминация, дискриминация срещу гражданите на Южна Италия. Благодаря ви, господин Ривелини. Ако няма други желащи да се изкажат, Давам думата на директора. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, господин Ривелини. Искам да кажа, че става дума и за за престъпления и за застрахователни вноски. Това не са съвсем едно и също нещо, тези две неща. Става дума за нивото на риска, което е свързано с различните хора и не става дума само за това дали те са добри шофьори, което не може да се докаже, тъй като те за първ път взимат шофьорска си книжка, но зависи от мястото си. Защото ако в едно селище нивото на пътно-транспортни происшествия е по високо отколкото в друго, нормално би било да има различия в размера на застрахователните вноски. Но това, което не е нормално е, че ако не се докаже различното ниво на пътнотранспортни происшествия в двете селища, то тогава не е оправдано да има разлики в стоеността на застрахователните вноски. Например, ако в едно селище има два пъти повече пътнотранспортни происшествия, отколкото в друго, логично е да се предположи, че застрахователните вноски могат да бъдат два пъти по-високи. Но не е ненормално, че при различни рискови фактори да се отчита този факт при застраховането. Например, също въжи и за живото застраховането. Ако някой е пушач, той плаща повече, ако има застраховка живота. Така че става дума за това какви са обективните основания за различите. Една минута за вашия отговор. Проблема, е, Добър ден, доктор Нава. Проблема, който вие изложихте току-що, е свързан с това, което ние изложихме като данни от всички застрахователни дружества. Ако сравним различни градски райони, да кажем Милано и Неапол, разполагаме с официални данни, които разкриват разликите между премиите и съответно броя на катастрофите, които са над 200. Нищо над това не може да бъде обяснено. Няма обяснение за него. Затова не знаем на какво се дължи разликата от повече от 50%. Това а, наистина налага извършването на инспекциите, които вие споменахте. Италианското законодателство не дава възможност на надзорния орган да инспектира точно как различните застрахователни компании изчисляват ставките си. Последното нещо, което искам да кажа е, че в Италия застрахователните дружества могат да прекратят застрахователните полиси срок до 30 дни, ако пък се оплаче самия държател на полицата, самия титуляр – той има 45 дни, за да получи отговор. Тоест, не сме сигурни дали съществува подходящ период от време, при който компанията да предприеме мерки, дружеството да предприеме мерки, за да коригира начина по който застрахова съответното лице. Мисля, че и комисаря Бърние ни даде известни указания по този въпрос. Ще запишем стенограмата и ще я предадем буквално като информация, за да се разгледа случая за разликата в премиите между различните държави. Това, което се казва, че е разрешено такава разлика в, в, в зависимост от това, където се намира подписалия полисата, но ние ще разгледаме конкретно подробно това, което комисията каза днес. Ако няма възражения от колегите, Искам да кажа, че ще оставим тази петиция отворена и ще продължим възоснова на това, което ни бе предоставено от комисията днес като съображение. Не виждам някой да възразява, затова петицията остава отворена и благодарим на вносителите. Сега преминаваме към 12 та точка от дневния ред. Това е свързано с две петиции от Европейския съюз на слепите. Ние сме имали вече срещи с негови представители тук, както и в пленарно заседание Страсбург и сме получили одобрение да приемем една важна резолюция за сключване на международен договор, свързан с публикуването на книги на Бриловата азбука. Помолили сме съвета на Европа да ни предостави допълнителна информация за това как прилагането на поетите тогава ангажименти процедира напред и, и какъв прогрес е постигнат. Затова сега давам дума на представителя на съвета, за да ни даде актуална информация. Good morning, everybody. I am really grateful and thank... Благодаря ви за поканата. Това е много деликатен въпрос за онези, които са лишени от този Божи дар, а именно способността да четат лесно, както останалите от нас. Сигурна съм обаче, че те имат други дарби, с които ние не разполагаме. Кипърското председателство наистина обръща внимание на този въпрос. За нас той също е важен – преди да поеме председателското място, ние работихме с датското председателство и присъствахме, когато Европейската комисия ни покани в Женева за официално обсъждане на този въпрос през май. тук има хора, които разговарят отзад и не мога в действителност да се съсредоточа. Не мога да се изразявам свободно, защото ми пречат отзад с шума си. Те излизат, казва председателката, затова може да продължите. Извинявам се за това прекъсване. Не мога да се концентрирам, да се съсредоточа, когато има странични шумове. Ще си сваля и слушалките. Връщам се към това, което исках да кажа преди малко. Много ви благодаря отново за поканата. Обръщаме голямо внимание на този въпрос. Той присъства в дневния ред на нашето председателство и днес съм тук, за да изслушам вас, различните проблеми и въпроси, които искате ние да чуем и ще вземем предвид всичките ви предложения. Ако сте присъствали на заседанието на комисията Джури преди два дни, нашия министър присъства на това заседание, представи приоритетите на кипърското председателство. Той конкретно спомена този проекто договор или погодба. Това е инструмент, който е в проектен вариант и в момента се обсъжда в Световната комисия по интелектуални права. Това е внесена от Европейския съюз петиция към Световния съвет по интелектуална собственост във връзка с правата на тези граждани. Това беше направено на 5 юли тази година по време на нашето заседание. Ние смятаме тази тема да остане и в дневния ред на следващото ни работно заседание на 13 септември. Отново благодаря за вниманието и съм на ваше разположение да изслушам това, което имате да ми кажете. Много ви благодаря за изказването. Първо даваме думата на вносителите на петициите. Имате 5 минути да изложите това, което имате. Много благодаря на парламентарната комисия по петиции за това, че не забрави този въпрос. Искам да кажа, че има три организации, които проявяват интерес е, към този въпрос. Асоциацията на хората с дислекция, е, Рейман Клай, техния заместник-председател и е тук Крис Френ от Световния съюз на слепите и аз който съм представител на Европейския съюз на слепите и сме подали петиции. Знам, че времето, с което разполагаме е кратко. Ще а, дам думата на колегата, който води кампанията от наше име. Господин председател, депутати от Комисията по петиции, депутати в Европейския парламент, Европейския съюз на слепите топло приветства вашата покана да се върнем тук, за да научим какъв напредък е постигнат, както по е, ангажиментите на съвета, така и на Европейската комисия след насане на петициите ни минали октомври пред вашата парламентарна комисия. Както моя приятел спомена, нашия приятел от Асоциацията на хората с дислексия се съгласи любезно да говори от името на двата съюза, на двете сдружения. През февруари комисаря по вътрешния пазар Мишел Барние отговори на устен въпрос от Комисията по петициите и обеща да потърси правомощия от държавите членки, за да провежда преговори за правно обвързващо споразумение за хората, които страдат от слепота или не могат достатъчно добре да четат печатна реч. Той обеща да говори с всяка държава членка по този въпрос в подготовка на официално искане към Европейския съвет за получаване на правомощия да преговаря за сключването на правно обвързваща спогодба. Днес сме тук да научим какъв напредък е постигнал комисаря по тези две обещания. Освен това, особено искаме да чуем точната формулировка, която е съгласувана за тези правомощия да договаря, защото по този начин ще може да се посрещне желанието, ангажимента към Европейския парламент, както и желанията на милиони хора, които не виждат добре. Тези правомощия за договаряне трябва да са свързани с договаряне на правно обвързваща спогодба. Минали октомври, господин председател, имах възможността да се обърна към вашата комисия и тогава с удоволствие споделих с вас, с вашата комисия, една визия вие, вашите депутати, да се разходите по главната улица във вашия град, сред избирателите си, да влезете в книжарница или в а, а, библиотека и там да се сблъскате с 95% от книгите, които са заключени с вериги, вие не може да ги вземете да ги прочетете. 9 месеца след вашето заседание през октомври, много голям процент, 75 хиляди, 750 хиляди книги са публикувани, но единствено 3750 от тях са станали достъпни за хората, които не виждат добре. Напомням ви този пункт, тъй като следващата седмица по време на заседанието на постоянната комисия по авторски права към Световната организация за интелектуалната собственост ще се срещне и ще може а, съвета и комисията, заедно с други а, комисии, да финализира правния текст и да постигне споразумение по естеството на инструмента, който ще приведе този текст в сила. Много усърдна, много целенасочена работа и конструктивен подход от комисията и съвета ще даде възможност на заседанието следващата седмица да изработи препоръки към а, общо събрание на Световната организация за интелектуална собственост да свика дипломатическа конференция през 2013 година. Тази дипломатическа конференция ще завърши един ясен текст на правно обвързващ договор за слепите и хората, които не могат да четат ясно. Провала на тази среща следващата седмица в Женева ще означава още една пропиляна година и още един милион недостъпни книги, които ще бъдат публикувани тъй като няма законодателство, което да ни помогне да започнем да а, удовлетворяваме глада за книги. Господин председател, общността на слепите на незрящите, на тези, които имат затруднения да четат ясно, чакат отдавна, те са много търпеливи, защото този въпрос е на дневен ред на ЮНЕСКО и на Световната организация за интелектуална собственост още от 1982 година. Доклада от 1985 година на Ланда Ноел предлага на тези две организации да се изработи един правно обвързващ международен инструмент, който да даде възможност да се произвеждат и глобално да се разпространяват такива специални формати. От средата на 80-те години на миналия век много повече са хората, които са незрящи, имат затруднения с виждането. Тази общност продължава да расте ден след ден. Днес се преценява, че има 438 милиона мъже, жени и деца с накърнено зрение, които разчитат на прокарването, на одобряването на този правно обвързващ инструмент в Световната организация за интелектуална собственост. Вашата парламентарна комисия, вашия Европейски парламент имате избиратели в избирателните си райони, които имат подобни проблеми. Така че всеки път, когато се връщате сред избирателите си, броят на незрящите и на хората с затруднено зрение се е увеличил. Вие имате ключова роля, която да изиграете в тези преговори. Вече Три години се предлага текстове на законодателство в Световната организация, но вече настъпи момента за действие. Следващата седмица вие имате действителна възможност да използвате влиянието си, за да се финализира този договор за а, хората с накърнени зрения. Нашите съюзи и издружения ще работят с а, дух на спешност и на а, твърдост на непоколебимост, за да подпомогнат европейските институции в тази цел. Благодаря. Благодаря. Преди да дам думата на представителите на Европейската комисия, нека да кажа на вносителите на петицията – аз съм абсолютно убеден, че вашата петиция ще получи подкрепата на всички евродепутати, защото тази кауза е много справедлива, много е важно да доведем делото до край и ние ще ви подкрепим. В това съм убеден. Сега давам дума на представителката на Европейската комисия. Благодаря. Благодаря, че ни поканихте, за да ви дадем сведения за това, докъде са стигнали нещата от последната ни среща. Както се каза тук в залата, комисар Бърние пое ясен ангажимент да получи мандат от съвета за преговори за международно обвързващо споразумение за хората с зрителни увреждания – след е, това е, дейността на неговите служби бе следната. Започна процедура за приемане на препоръка от комисията. Това е едно официално решение на комисията, с което комисията иска от съвета да получи мандат за преговори в, по този международен инструмент. Е, имаме нужда от мандат, защото става дума за правно обвързващо споразумение. Комисарите приеха препоръката към съвета, препоръка в смисъл да се даде мандат на комисията да участва в преговорите и второ, Европейския съюз да стане страна по споразумението, защото не само страните членки трябва да станат страна по споразумението, но и Европейския съюз като цяло. Сега този документ е подаден в съвета и, както каза представителя на кипърското председателство, е, това искане се обсъжда в съвета, защото комисията може единствено да поиска мандат. Е, тя не може да опълномощи себе си да участва в преговори. Ние трябва да получим съгласието на съвета мога да ви уверя, че фактът, че все още нямаме официален мандат, не е проблем. Той ще бъде прият, защото ние не можем да отидем на дипломатическата конференция без такъв мандат. Но междувременно на ниво постоянни работни групи комисията работи много активно в е, Световната организация за авторско право. Работим по текст, по който вече се обсъждат последните е, варианти. Проведоха се съвсем наскоро две вече неофициални заседания с е, представители на много страни членки и продължаваме работа по изчистване на формулировките на текста. Последната такава среща се проведе през май в делегацията на комисията в Женева. Имаше представители на Световния съюз на слепите. Ние обсъдихме някои аспекти от текста с тях. Това е което ние правихме по същество. Следващата седмица в Женева ще отидем отново на тази среща. Очакваме от съвета да ни даде мандат и то достатъчно скоро. Благодаря. Председателят. Благодаря, госпожо Прат. Сега давам думата за изказвания на депутатите. Благодаря. Нека първо да благодаря на вносителите на петицията, че са сред нас днес и благодаря много за толкова ясно очертаната картина и красноречивите цифри. 750 хиляди нови книги и толкова незначителна част от тях само достъпни за хората с зрителни обреждания. Действително – Питам се, къде са правата, човешките права за свободен достъп до образование? Как точно можем да даваме възможност на тези хора да получават образование? Надявам се, че следващата седмица въпроса с мандата ще бъде решен – и се питам, кои са страните, които евентуално се противопоставят или създават пречки за приемането на тези текстове. Ние, като парламент, ще направим каквото е възможно, за да може поне нещо да се придвижи в тази посока. Следващият оратор. Достъпът до възможности за четене на хората с зрителни увреждания е гарантирано от Конвенцията на ООН. Страните членки се, се присъединили към тази конвенция. Европейския парламент прие резолюция, с която иска съвета и Европейската комисия да подкрепят Световната организация за авторско право. Работата на работната група за хората с увреждания, зрителни увреждания, дислексия и така нататък. Сега имаме ясно искане да се даде мандат на комисията за договаряне на съответния договор. Но все още няма ясна позиция на комисията и на съвета, а конференцията в Женева предстои. Ще бъде ли правно обвързващ този инструмент или не? Европейският съюз ще иска ли да има дипломатическа конференция на срещата на Световната организация за авторски права или ще може ли изобщо да посрещнем нуждите и настояванията на хората с зрителни увреждания? Ние настояваме пред председателството на Европейския съюз да изпълни своите ангажименти, Европейската комисия да изпълни своите ангажименти, за да посрещне нуждите на милиони хора по света. Това беше господин Суса Вагнер, следващият оратор. Благодаря. Искам да подкрепя думите на моите колеги. И нека да подчертая, че трябва действително да знаем кои страни членки блокират процес. По време на датското председателство, още от самото начало, останахме с е, много е, притеснителното чувство, че на определени нива, на определение управление просто не беше ясно, че трябва да се предприемат някакви действия. Говорехме си някакви празни приказки, дигахме лозунги, обещавахме, е, чухме какво се случваше с акта и подробни дрънканици. Но нещата не са толкова лесни за всички хора по света. И сега е, чух от е, датското правителство, когато ние още бяхме председатели на Европейския съюз, че те са за това да има правно обвързващо споразумение. И е много важно да ги подбутнем, да ги събудим, да им кажем, че има и един е, друг свят. Те не съществуват в онзи свят, от който са забравили какви са проблемите. Те трябва да са наясно какво искат гражданите. Те не могат да казват на гражданите, не ни интересувате вие, защото много повече ни интересуват и интересите на издателите. Ето защо ни е необходимо да знаем кои страни се противопоставят. Когато ги знаем, ние ще можем и да ви подкрепим. Кажете ни кои са. Е, Лихтенберга. Ja, yeah, herzlichen Dank. Uh... Много ви благодаря. Не искам да говоря по същество, защото нещата са достатъчно ясни. Ясно е, че незрящите хора и хора с увреждания трябва да имат достъп до книги. Сега технологии са напреднали толкова много, че наистина е напълно възможно да има достъп до цялата възможна литература. И виждаме, че този достъп се блокира. Мисля, че това, което в момента става, е цинизъм. Не мога да съглася с това, което се случва в момента. Затова е необходимо наистина да има правен акт с обвързваща сила – защото не можем да продължаваме с всякакви доброволни споразумения. Виждаме, че този механизъм не работи и освен всичко друго, този механизъм не осигурява достъп и защото той няма трансграничен характер. Комисията каза, че ще се заеме с това. Доста беше тежка задачата да убедим комисията да промени линията си. И е важно да знаем какъв е графика на работа на комисията, кога какво ще бъде направено. И трябва също така съвета да бъде по-отворен. Той трябва да спре да защитава онези членове на съвета, които са останали в миналото и които пречат на процеса да се развива. И те пречат на това комисия да получи ясен мандат за преговори. Въпросът ми към комисията е кога беше отправена молба към съвета за даване на мандат? Вторият ми въпрос е към съвета. Кога съветът е обсъждал този въпрос и дали и ако това се е случвало, какъв е резултатът? Нека да сме наясно, нека да посочваме кой каква позиция заема и кой точно блокира е, процеса. Аз лично имам своите подозрения, но искам да получа точна информация. Нека правителствата, които пречат на процеса, нека те да си справят да кажат ясно, не е нашата държава, нашето правителство не иска незрящите да имат достъп до книги защото иначе ще продължаваме все така още 50 години. Искам да знам кой защитава тази позиция и дали съветът е изпълнен с решимост да запази всичко в тайна. Нека тогава да знаем и това. Благодаря ви, госпожа Лихтенбергер. Сега... А, не, няма желаще да се изкаже. Добре. Господин Буштинаро. помолих да ми се даде думата, за да подкрепя това, което казаха колегите. Те се изказаха много убедително. Разбира се, важно е да получаваме информация от Европейската комисия. Виждаме, че комисията вече се движи в правилната посока и доста бързо действа. Но моето послание първо към кипърското председателство е следното. Знам, че председателството не може да отхвърли идеята да се бори за този въпрос. Не става дума за някакви драматични неща, като преговори с Международния валутен фонд или пакета за кохизионните фондове и политиката за сближаване. Не е толкова драматично, колкото общата селскостопанска политика. Това е нещо, което може лесно да се постигне Госпожо Мацони, моля, изпратете писмо. Ние знаем, че председателят на парламента винаги присъства на заседанията на съвета. Бихме искали председателят на парламента официално да връчи тази молба, това искане на парламента до съвета, за да може изрично да се посочи на съвета, че искаме да спре да блокира процеса, в резултат от което в трагична ситуация са милиони хора. Не може да прилагаме търговски практики, когато става дума за основни права и за хора с увреждания. За това моля председателя на съвет и председателя на парламента да отправят послание официално към съвета, така че този въпрос да получи приоритетен статус и незабавно да бъде решен от съвета. По този начин Европейския съюз може да застане челни позиции, за да постигне нещо, което, както вече казах, много лесно може да се постигне. Благодаря. Сега точка давам думата на петиционерите и чухме за конкретни въпроси, зададени на комисията и съвета, свързани с задължителни за изпълнение международен договор. Давам първо думата на съвета. Господин председател, мисля, че беше зададен основополагащ въпрос за това кога беше даден мандат на комисията. Затова може би първо да дадете думата на комисията. Да, заповядайте. Благодаря ви. Съвсем наясно да кажа, Комисар Барния пое пред вас ангажимент през февруари. Скоро след това ние се срещнахме с него и той помоли службите да формулират мандат за преговори, нещо, което ние направихме съвместно, съвместно с правната служба и също така имаше консултация между различните служби, за да се подобри текста. Искам да ви уверя, че цялата ни дейност беше насочена към подобряване на първоначалния текст, а не към това да се противопоставяме с това и с всичките писмени преводи. На 8 юни този текст беше готов и беше извършен писмения превод. Трябва да ви кажа, че законният срок за подобна дейност е 3 месеца и ние успяхме да го направим по-кратко. И искам да кажа, нас ни трябва мандат за преговори на дипломатическа конференция. И ако нямаме такъв мандат, няма да можем да преговаряме в Женева следващата седмица. Европейската комисия постоянно казва, че няма нужда от официален мандат от съвета. Но на нас ни е необходимо да имаме официален мандат, за да можем активно да участваме в заседание следващата седмица, така както ние правихме през ноември и през март и април на междините сесии, но наистина трябва съветът официално да одобри този мандат. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега ви имате думата. Дам думата на съвета. Благодаря ви, господин председател. Стои основополагащият въпрос за това да бъдат поименно посочени виновните. Обаче не става дума за поименно посочване на виновните. В съвета ние сме съзаконодатели с парламента и ние разчитаме на сътрудничество с вас, а не на посочване на виновните с пръст. Мога да ви обясня какво се случвало в миналото, но не и сега, защото това, което се случваше в миналото е, както знаете, много държави членки имаха много възражения срещу един правно обвързващ правен акт. И за да се постигне един правно обвързващ акт, е необходимо много време. И лично аз не обичам неща да се протакат. Аз изцяло споделям вашата позиция. Наистина ние разбираме съвсем ясно защо сте загрижени. Разбираме, че ви искате да знаете кой какво блокира. Но никой не блокира нищо. Това което се случва е, че в момента, в който получим мандат от комисията, нашето председателство започна пред 11 дни. Ние обявихме на 3 юни нашите приоритети. На 5 обсъждахме този документ Имахме заседание на работната група и всички държави членки изказаха своята позиция и ще ви кажа, че повечето държави членки запазиха своята позиция. Те отново ще се консултират със своите правителства. Това е важен въпрос. Те трябва да имат много ясен мандат самите те за да знаете какво трябва да направят на следващото заседание на работната група. Мисля си, че тук беше казано, че през септември ще се обсъжда този въпрос на 13 септември по време на следващото заседание на работната група. Ставаше дума също за това, кой отхвърля процеса или блокира процеса е, и защо как върви процеса. Ние полагаме максимални усилия да постигнем напредък. И за нас това също е приоритет и ние ще се стремим да постигнем максимални резултати по време на 6 месеца на нашето председателство. Искам да ви уверя, че аз ще положа максимални усилия като председател на работната група да постигнем резултати. Следващата седмица ще присъждам на обсъжданията. Това показва, че ние наистина много сериозно се отнасяме към този въпрос. Така или иначе има и други начини за контакт с държавите, членки, които са скептично настроени. Но, както аз казах, нито една държава членка не е изразила скептицизъм спрямо задължителния за изпълнение правен акт. Поне това не се случи през юни. Сега в момента вече ситуацията се е променила. Преди вие знаете, че имаше много държави членки, които се противопоставяха на идеята за такъв правен акт. Сега в момента вече се говори за даване на мандат на комисията да води преговори за правно обвързващ правен акт. Не бих могла да кажа повече. Мога само да ви обеща да положа максимални усилия да се реши този въпрос. Благодаря ви. Госпожа Алкен за съвсем кратко има думата. Знам, че става въпрос за съвместно вземане на решение, но по отношение на а, това да се прави законодателство заедно, за непосочване на пръст, трябва да кажа, че вие също трябва да спазвате правилата за прозрачност. Знам, че някои членове не са много щастливи от това, но това си е изискване. Това е начина по който действа демокрацията според Лисабонския договор, именно да има прозрачност. Така че кажете на вашите прекрасни колеги в съвета, да, че ние много искаме да има прозрачност и ние от собствените си държави членки знаем, че те не си вършат работата. За това е а, нужно да имате лостове за оказване на натиск. Благодаря ви за този коментар. Ако може първо да ви дам думата, каза председателя. Извинявам се, това е първото ми посещение при вас така че нямам опит. Извинявам се, за, че взех думата, без да сте ми я дали. А, не, имах предвид, че вие сте, че сме са законодател по този въпрос, но те или иначе, съгласно Лисабонския договор, ние създаваме законодателство за гражданите. Вие отговаряте също за гражданите, затова е важно да сте запознати с всички детайли, които ви засягат. Затова съм и днес тук. Става въпрос за международен инструмент и парламента няма гласоподавателна власт по този въпрос. Затова обаче ние сме тук, за да ви обясним ние сме задължени да го направим и да поддържаме по-нататъчни контакти, за да ви информираме на по-официално ниво. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на вносителите на петициите. Благодаря, ще се опитам да бъда кратък, но дискусиите, които чухме тук, обясненията от комисията и съвета, които бяха изключително интересни, повдигат три въпроса, които искам да помоля да бъдат изяснени. Преди по-малко от година самите преговарящи от Европейския съюз предложиха инструмент в Световната организация за интелектуална собственост, но инструмента, който бе предложен, не бе правно обвързващ. Това е в историята. Това обаче ни създава известни притеснения, че сега а, ни трябва още по-ясна позиция потвърждение, че Европейския съюз ще настоява за законообвързващ инструмент. Това имаме потвърждение имаме от комисар Барние. Това, което каза и Мартин Працер, също подкрепя факта, че господин Барние говори за правно обвързващ инструмент. По какъв инструмент обаче ще се използва конкретно? Дали ще е договор или нещо друго? Вероятно това ще е договор, защото това се, то, такъв вид документ се договаря. Но така или иначе такъв договор ще ни е наистина необходим да се посочва в заглавието, че той наистина е правно обвързващ договор. Дали комисаря е поискал мандат правомощия за преговори за правно обвързващ договор? Ако е така, нека това да бъде изнесено черно на бяло. Така Мартин Пратер също ще има по-лека задача, защото няма да се налага да отговаря на въпроса, а без за правно обвързващ договор ли се отнася или за някакъв друг, друг инструмент. По отношение на мандата за дипломатическа конференция, комисията ни каза, че едва когато се стигне до дипломатическа конференция се изисква такъв мандат. Преди това те могат да си преговарят и без такъв мандат. Това го разбирам. Но ако следващите две седмици при преговорите с Международната организация всеки иска да се състои такава конференция през 2013 година, оказва натиск за това и в такъв смисъл комисията, не притежавайки все още мандат да преговаря в такава конференция, комисията ще бъде ли в състояние да приеме заедно с другите държави членки на Международната организация, да подкрепи тази дипломатическа конференция до година, която да създаде а, това а, правно обвързващо споразумение или договор. И последното нещо, което ми се ще да изясните, комисар Барние каза, че ще говори с всяка отделна държава членка предвид сроковете, които ни бяха разяснени, той смята ли да направи това след това следващо заседание на Международната организация за интелектуална собственост? Благодаря. И аз ви благодаря. Нека да направя едно предложение, което е доста простичко. Видяха вносителите на петициите, че има единодушие в нашата парламентарна комисия да изискаме от Европейската комисия и от съвета да се преговаря за правно обвързващ договор, възможно най-скоро. Чухме благоприятни коментари от комисията и от председателството на съвета. Настоящото председателство заяви много ясно, че това е техен приоритет. И напълно светлината на предложението на господин Буштинаро препоръчвам да се напише писмо до председателя на Европейския парламент, до председателството на Европейския съвет и до комисията, в което писмо ще се каже, че нашата парламентарна комисия изисква и моли без по-нататъчни забавения да започне да се преговаря правно обвързващ договор, за да се гарантира, че качествено един фундаментален принцип на Европейския съюз ще бъде установен и спазван за хората с зрителни увреждания и други съответно отнасящи се увреждания и това да бъде огласено и в медиите. Така че искаме да се състави писмо, адресирано към трите институции съвета, комисията и парламента. Одобрявате ли това предложение? Да. Вносителя на петицията иска да добави нещо. Благодаря. Много се радваме на подкрепата, която получаваме от вашата парламентарна комисия от депутатите, но сме любопитни да получим отговори на трите въпроса, които повдигнат, защото в следващата седмица в Женева започват действителните преговори и писмените размени на информация няма да ни позволя да получим тези отговори, така че не знам дали времето и търпението на хората е достатъчно, за да получим тези отговори. Представителя на комисията иска ли да отговори? I can do that very quickly. As... Да, съвсем набързо мога да отговоря. Що се отнася до формулировката, съвсем ясно е. Ние искаме мандат и това е част от правната система на институциите. Комисията, когато преговаря за правно обвързващ законов инструмент, трябва да има мандат особено когато се иска решение за преговори по международно споразумение. Има препоръка на съвета да се даде на комисията този мандат, така че съвсем ясно мога да ви кажа, бъдете спокойни, става дума за правно обвързващ инструмент. Какво можем да правим на конференция? на срещата в Женева, знаете, както много, много добре знаете, че подобно решение е в ръцете на Общото събрание. Ако всичко върви наред, ще има препоръка от Постоянната комисия за авторски права към Общото събрание и вече Общото събрание на Световната Организация за интелектуална собственост ще вземе решение. Така че до октомври ние ще имаме възможност да получиме е, формалното е, решение. Комисията не може обаче да наложи нищо на страните членки. Тя може да се изкаже от името на Европейския съюз и може само да подкреп... трябва да бъде подкрепена от е, страните членки. За комисар Бърние, той вече повдигал въпроса няколко пъти и не мисля, че би било ефективно за целите, които вие преследвате, да го молите да посети всяка отделна страна членка. Това едва ли може да стане в следващата година. Но той съвсем ясно е, може, и това можете да искате от него, да се изкаже, да говори с хора, с страните, които се противопоставят. Председателят. Вие безспорно се радвате на нашата единодушна подкрепа. имахше определено предложение. Ако няма други предложения, смятам да приключиме с тази тема. Тази темата е действително толкова важна, че мога да ви уверя, че ние ще търсиме бързо решение и ще настояваме за сключването възможно най-скоро на правно обвързващ законов инструмент.